Buenas tardes. Председателят, продължаваме. Продължаваме с размяна на мнения с Стафан Денистура, специален пратеник на Организацията на Обединените нации в Сирия. Господин Мистура има богат опит в зони на конфликт. Бил е заместник министър на външните работи на Италия. Господин Мистура, разполагаме с информация, че усилията ви са насочени най-вече към оказването на помощ в зони на конфликт. Знаем, че не се спазват много от споразуменията. Би трябвало в момента да се предоставя хуманитарна помощ на онези региони, за които до момента не е имало такава възможност. Има град в Сирия, който в продължение на месеци бе под контрола на бунтовниците и в който също в продължение на месеци се водеха сражения. Възможно е към момента да се постигне примирие. Има все още много въпроси, на които нямаме отговор. Знаем, че сега трябва да работим за по-високо ниво на сигурност, за повече стабилност в Сирия. Знаем също, че по-голямата част от страната е под контрола на Ислямска държава. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Предстои да ни дадете информация за настоящото положение в Сирия, както и за спазването на действащото примирие. Какво ще направите за спазването на примирието, как ще се отразят действията ви върху местното население и какви ще са политическите последици от тях? Русия и Египет в момента се опитват да посредничат. Вероятно е да се намери решение от което може да проистече и установяването на една по-стабилна обстановка в страната. Имате думата. Благодаря. С ваше позволение ще продължа на английски, тъй като това е работният ни език. Това е работният език на експертите в ООН. Но мога да се изкажа също на френски, на шведски, на немски, а дори и на арабски. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да споделя с вас някои свои размисли във връзка с Сирия. Всичко това, което упоменахте, е много относимо. Почти с изказването си ми дадохте указания за моето изказване но не бива да се ограничаваме само с фактите, само с статистически данни. Конфликтът в Сирия продължава вече от 4 години. Към момента 12 милиона души се нуждаят от помощ. 7,6 милиона са вътрешно разселените лица. 3,2 милиона са бежанците. 200 хиляди според прогнозите са загиналите. Един милион сирийци са ранени. 4000 училища са затворени. 290 места от значение за историята с археологическа стойност са разрушени. Всички, които са били в Сирия, помнят колко красива бе тази страна. Да се надяваме, че тя ще остане такава, че ще се върне обратно към миналото си. Всички, които смятат, че конфликтът в Сирия може да бъде решен по военен път, спрямо тях мога да заявя, че това не е възможно. Няма решение по военен път. Тази позиция е възприета от Асад, от опозицията, както и от представителите на регионите, от всички, които участват в конфликта. Всички страни в конфликта признават, че той може да бъде решен само по политически път. При това от самите сирийци. А в момента се намираме в застой. Продължаваме по-старому, като че ли всичко, което упоменах до тук е с чисто риторическа стойност но има два фактора, които се намесиха наскоро. Единият от тях е свързан с дейността на Ислямска държава в Ирак и Сирия. Другият фактор е свързан с военната реакция от страна на ръководената от Съединените Американски щати коалиция. Тези два, два фактора, надявам се, ще допринесат за това всички да признаят, че конфликтът в Сирия допринася за дейността на Ислямска държава или Даеш, тъй като бе създаден вакуум, тъй като има район, в който тази организация може да разгърне действията си. Да се надяваме, че всички ще осъзнаят, че няма военно решение, че единственото решение може да е политическо. Какъв е резултатът от дейността ми в ОНЕ до момента? Извлякох си полуки от дейността на моите видни предшественици Лагдар Брахими и Кофи Анан. Те работеха отдолу нагоре. Работеха на международно, както и на регионално и местно равнище. Работеха за установяването на политически диалог с участието на всички страни. Тези двама мои предшественици излязоха с много важното Женевско комюнике. Проведоха и две конференции, които не доведоха до резултатите, които очаквахме. Подходът, който прилагаме ние е различен, като преследваме същата цел – Възнамеряваме да се съсредоточим върху три области. Първо, ще направим всичко възможно, за да ограничим насилието. Виждаме какви са последиците от това насилие. Сирийските граждани ни призовават да сложим край на насилието, тъй като повече не издържат. Второ, трябва да направим всичко възможно за увеличаването на обема на хуманитарната помощ за Сирия. Конфликтът навлиза в своята четвърта година. В него участват 3-4 повече страни, в това число и Ислямска държава. Сирийските граждани неволно се превръщат в жертви. Ако всички тези действия доведат до възможности за политически диалог вътре в страната, то ще трябва незабавно да се възползваме от тези възможности. Тези цели не са прекалено амбициозни, те са разумни. Не говорим за трети кръг от преговорите в Женева, говорим за отделни стъпки. Нека видим дали някои от тях ще доведат до резултати съсредоточихме се върху Алепо. Някои продължават да твърдят, вие сигурно сте полудели. В Алепо положението е изключително сложно, никой няма да ви позволи да работите там. Но нашият отговор е именно защото в Алепо положението е толкова сложно, именно защото Алепо е с символическо значение, защото олицетворява случващото се в Сирия, защото олицетворява между религиозното, между културното напрежение, защото е последният голям град, който не се е сринал окончателно. Ако Алепо се срине окончателно, ще се стигне до хуманитарна трагедия. Ще има огромен беженски поток към Турция, който ще се добави към 3 милиона беженци към момента. Затова излязохме с предложение в Алепо да се започне процес по замразяване. Не предложихме примирие, тъй като примирията не се ползват с особено добра репутация в Сирия. Не са особено убедителни. Мога да ви дам за пример Хомс и други градове, в които положението толкова много се бе осложнило, че ни молеха за помощ. В случая с Алепо не говорим за капитулация, говорим за слагане на край на бомбардировките и на безразборния ракетен обстрел. Разбира се, наясно сме, че борбата срещу тероризма се нареди сред приоритетите ни, както в Сирия, така и в Ирак. Осъзнаваме също така, че резолюциите на ООН 2170 и 2178 се отнасят до тероризма, тероризма от страна на ислямска държава, както и до слагането на край на движението на чуждестранни бойци, от която и да е страна по политическите мерки, като се има предвид всичко това, като се има предвид всеобщото усещане на отчаяние, Идеята ни е да дадем на хората повод да се уверят, че работим за слагането на край на насилието. В момента водим преговори с представителите на правителството на Асад. Тези преговори никак не са леки. Предлагаме замразяване, а не сключването на класическо примирие, което допълнително осложнява разговорите. Но продължаваме да настояваме. Няма да се откажем, защото подобно на Кобане, Алеко се превърна, Алепо извинете, се превърна в символ, в доказателство за това, че трябва да се намали насилието. Бяха проведени срещи в Кайро и в Москва. Тези две срещи не доведоха до възможно най-добрите резултати, по причини върху които мога да се спра в подробности. Но ние приехме тези резултати, защото какъвто и да е напредък в посока към политически диалог в Сирия, в посока към диалог между опозицията и правителството, е много по-добър резултат в сравнение с непровеждането на диалог. Единствените, които ще загубят, ако се стигне до положението игра с нулева сума, ще са сирийските граждани. Работим по изпълнението на всички действия, за които говорих до тук. Възползваме се от капацитета на ООН, от всички инструменти, с които разполагаме, за да постигаме е, резултати поетапно, за да достигнем до някаква формула. Нека сложим край на теоретичните разисквания. Женевското комюнике трябва да бъде приспособено към настоящата реалност. Когато бе издадено това комюнике, не съществуваше все още ислямската държава. Но можем да се възползваме от това комюнике като рамка. А от тук нататък ще трябва да намерим приобщаваща формула, такава, която да даде възможност на всички да участват в процеса. Като крайната ни цел ще бъде да сложим край на военните действия, да намалим насилието. От там нататък ще можем да поемем напред към конституционални промени, към сформирането на правителство на политическото единство, на правителство, което представлява не само мнозинството, но и всички мълцинства в страната. Крайната ни цел ще бъде провеждането на нови избори и постигането на промени в страната. Но все още не сме излезли на този етап сирийците са изтощени, като че ли вече всички са уморени от този конфликт, в който няма победители, от който проистича само ужасяващо страдание. Много е важно да приложим подхода повече Европа. Разговарях с 28-те министри на външните работи на страните от Европейския съюз. Разговарях и с Федерика Могерини и останах с впечатлението, че всички те осъзнават, че е крайно време Европейският съюз, било то по линия на ООН или самостоятелно, да допринесе по някакъв начин за установяването на стабилност в Сирия. Една от възможностите за такъв принос е изготвянето на пакет от мерки за намеса. Нека допуснем, че в Алепо отново избухне насилие. Тогава Европейският съюз би могъл незабавно да предостави помощ, наред с други мерки. Така че да се осъзнае, колко добре би било всички да се присъединят, да участват в процеса. Благодаря ви още веднъж за възможността да участвам в днешното ви заседание. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Председателят, благодаря за точното ви изложение. Благодаря, че ни дадохте цялостна представа за обстановката в Сирия. Господин Пленкович. Uh, благодаря ви, господин председател. Благодаря господин Домистора. Благодаря ви за уводните думи. Спомням си вашите действия в Харватия, също и в Босна и Херцеговина, така че имате доста натрупан опит в управлението на кризи по света. Споменахте Алепо като иконокласен подход на вашия ангажимент – но според съвета на сигурност над стотици хора загинаха, сред които и деца. Бихте ли могъл да ни изложите вашето виждане за режима на Асад в момента, имайки предвид, че Алепо е в ръцете на опозицията? Кой е според вас един достоверен събеседник от правителството? а, така че да из кого трябва да водим останалите преговори от Женева. Благодаря ви, господин Холит. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Домистура, за това, че сте сред нас, за да ни а, споделите тази вътрешна информация. Имате а, нашата подкрепа. Много от нас се срещат с опозиционери а, от Сирия в Страсбург Хубаво е да ни кажете какво може да се направи. Наистина трудно е да се намери отговор на този проблем и ние сме тук, за да ви помогнем да намерите отговора. Благодаря ви за това, което казахте. Споменахте какви са и предложенията и във връзка с примирието. Министъра на външните работи на настоящия режим в Сирия заяви, че е добре подготвен да направи в Алепо това, което направи в Хомс. Така ли разбирате и вие неговата позиция? Доколкото разбирам, Настоящия вид на сирийското правителство е положило предварително условие, че първо трябва да се свалят оръжият в Алепо, което е пречка за постигането на споразумение за Алепо. Това ли е виждането и на режима на Асад и как възнамерявате да действате? На следващо място, не споменахте ролята на Иран. Много хора казват, че е, шиитската милиция е, спомага и играе важна роля, защото в Иран се тренират много от бойците. Миналата седмица имаше е, цитат във връзка с това, че иранския лидер планира и да хвърля снаряди в Сирия. Не зная доколко това е вярно и бих искал да чуя до каква степен според вас Иран оказва влияние върху Сирия. Какви са вашите опасения и до каква степен Иран, Хизбола и Асад са единен фронт. Какво би могла да направи Европа в това отношение? И на последно място, господин председател, представители на режима на Башар Аласад и опозицията се споразумяха да се а, видят и в Москва, но доколкото знам, няма, а, не е финализирано това споразумение. Доколкото разбирам, политическата опозиция в Сирия по-настоящем не е съгласна с руската инициатива. Има споразумение, да се продължат преговорите. Какво е вашето мнение? Смятате ли, че опозицията в лицето на господин Алхабиб, който заяви тази сутрин, че ще се присъедини към подобни преговори, какви са според вас условията, за да се реализира това на практика? Благодаря. Благодаря ви. Имаме доста дълъг списък с оратори. Моля ви, придържите се към 3-минутни изказвания. Чухме социалистите и демократите. Сега да чуем госпожа Шаке. Sorry, President, my name didn't come through. Извинете, господин председател, не си разпознах името. Много често се случва с нидерландските имена. Благодаря ви за тази възможност да обсъдим тази трудна и сложна тема. Повдигат се някои основни въпроси, като например ролята на Европа. Ролята на Европа а, сред тези варварски актове, а, в които загиват хора, актове, които вие подчертахте. Аз смятам, че вие осъзнавате много добре ролята на Иран и на другите посредници. Ясно заявихте, че трябва да погледнем на всяка една възможност за преустановяването на насилието в Сирия. Какво означава това по отношение на ролята на Аласад? Следващия ми въпрос. Предвиждате ли сценарии, според които е възможно да има преговори с Ислямска държава. И последен въпрос. Как смятате, че се свързват случващите се неща в Иран и в Сирия? И опоменахте този вакуум, който остана в Сирия и това мисля, че доведе до осложняване на ситуацията. Но този ефект се разпространи и сред други региони и мисля, че вече имаме заплаха за целия регион. Благодаря ви. Сега господин Пейон, който е наш докладчик във връзка с стабилността, така че заповядайте. Благодаря ви, господин Домистура, за това, че сте сред нас днес. Благодаря ви за уводните ви думи. Няколко въпроса имам. Много добре разбирам а, вашите думи, че а, не можем да решим проблема с военни действия. На времето Аласата използва химическо оръжие срещу а, населението и ние тогава а, споменахме, че може да се стигне до военни действия. Но днес вие заявихте, че има военна коалиция, която преследва съвсем друга цел и тази коалиция се е сформира около САЩ. Бих искал да попитам, имайки предвид вашата изходна точка, смятате ли, че е, тази държава, която все пак е във война, не смятате ли, че все пак няма да възникне възможността за военна намеса в един или друг момент? Разбира се, военна намеса във връзка с дипломатическата намеса, хуманитарната помощ. Е, това са неща, които вие не упоменахте. На следващо място. Говорихте за преговорите. Въпреки добрата воля на едната и на другата страна, тези преговори до тук се провалят. Знаете ли какъв точно е проблема? Къде е препани камък? Много влагат голямо доверие в всичко, което правите и в Башара Ласад. Всички смятат, че насилието ще стихне. Смятате ли, че в крайна сметка ще успеем да убедим и едните и другите, че а, заслужено са ни гласували доверие? Благодаря, госпожа Лоббилер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Домистура, за вашето изявление. Имам три въпроса. Говорихте за края на преговорите на 29-ти, където сте постигнали е, споразумение за някои принципи от Москва. И там се казва, че е, се споразумяхме във връзка с е, борбата с тероризма, единството в Сирия и така нататък. Но сирийската опозиция не участва в тези преговори. Смятате ли, че има начин сирийската опозиция да се включи в дискусията? Това е първия ми въпрос. На второ място. Иран е основен играч в сирийския конфликт, но Иран не участваше в преговорите в Женева. Смятате ли, че има начин Иран да се включи в бъдещите преговори? И на трето място, разбира се, има проблем във връзка с отчетността и мирния процес в Сирия. Как обаче може да има отчетност и да я върнем отново като условие в рамките на преговорите? И смятате ли, че може да се създаде трибунал в Сирия при положение, че Международният съд в момента е в на улица? Благодаря ви, господин Бургесио. Бургесио, está hablando por teléfono, pues le damos la palabra a... В такъв случай да чуем госпожа Гомеш. Не. Може ли да говорите сега? Добре. Заповядайте. Президент Мистура, ла ringrazio anch'io per Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на господин Домистура за неговата презентация. По мое мнение, обаче, вие не навлязохте в подробности във връзка с положението на бежанците. А това е проблем, който засяга всички ни. Това е проблем по външните граници на Европейския съюз. Има голяма заплаха от навлизането на терористите на наша територия. Това е тясно свързано с бежанците. Бих искал да попитам, вие там на място поставили ли сте проблема? Смятате ли, че има факти, които могат да подплатят тези наши опасения? Това са опасения, които се споделят от много политически личности и отговорници по сигурността. Имате ли съветници, от Европейския съюз, до които да се допитвате във връзка с мерките, които могат да бъдат предприяти в бъдеще. И накрая, може би многократно сте имали възможност да подчертаете рисковото положение на някои мълцинства, като например християнското мълцинство в Сирия. Непрекъснато получаваме информация от достоверни източници, че тези младсинства се нуждаят от помощ. Тези младсинства се обръщат и към Европейския съюз, търсейки помощ. Вие предприемате ли нещо на местно равнище, за да се справите с преследването на християнските общности в Близкия и Далечния изток. Мисля, че това е важна част от дейността на ООН и на международните организации. Бихте ли посочили конкретните мерки, които предприемате в това отношение? Благодаря, госпожа Гомеш. Благодаря, господин председател, господин Домитура. Радвам се да ви видя сред нас. Имам въпрос за сирийската опозиция. Разбирам защо опозиция се държи по този начин. Преди нямаше опозиция, имаше фрагментирана такава. И сега се питам дали тази опозиция не е по-сплутена. Дали не е изработена един вид национална платформа, на която да действа опозицията. Виждаме, че такава се надига в Алепо. Въпросът ми е, е за връзката между Аласад и ИДИЛ. Разбира се, ИДИЛ не е бунтовническа сирийска групировка. Не. Това е ИДИЛ е един вид коалиция. Нали един друг вид коалиция? Международна коалиция, да я наречем. Наскоро обаче е, чух, че има случаи, в които Асад и ИДИЛ са работили заедно. Вие как смятате? И на последно място, ролята на Турция. Преди две години посетих ивицата Гази и тогава Турция играеше ключова роля тогава се оказваше помощ на Алепо. Алепо тогава се бореше с режима на Асад. Но доста а, обезпокояващи истории чувам за Турция. А, Турция, която подкрепя навлизането на ИДИЛ в Сирия и Ирак. От друга страна, всички знаем, че не можем да се справим с подобна заплаха, ако не включим и Турция. Какво е вашето мнение? Кажете ни каквото може да ни кажете, каквото може да си позволите. Muchas gracias. Ha dicho usted, y tiene razón, que el conflicto no tiene... Господин Нари, благодаря ви. С пълно право казвате, че няма възможен военен изход на този конфликт, но военното решение се оказва много сложно, защото Исламската държава се оказва много важен фактор и е, няма как да се включи в е, решение с, чрез преговор поне на този етап. Освен това сме изправени пред е, редица проблеми, свързани с, с е, различните секти, различните е, племена, Уитите, например, се е, присъединиха към християнското младсинство. Много е възможно, по същите учени, поди които в миналото подкрепяха и режима на Седам Хюсей, най-вероятно защото се чувстват ам, по-защитени по този начин. Така че в един от една страна е християнското младсинство и сунитите от другата страна е опозицията, която се е по-изолирана. И това противоречие, това противостоене е, явно вече се принася в арабския свят като цяло. Така че въпросът ми е следният. Смятате ли, че Иран играе водеща роля в момента и би могла да играе водеща роля в разрешаването на конфликта? На второ място, смятате ли, че преговорите действително са единственият начин, единственото възможно решение? Често го повтаряме, но в дадените обстоятелства как можем да се преборим с Асад, защото Асад не е само един, само една отделна личност, това е цяло едно течение, което в момента обединява част от сирийското общество. И вторият ми въпрос е как тези две враждебни фракции ще се обединят, за да се борят срещу Исламска държава. Исламска държава, както знаете, поддържа една радикална исламистка позиция, която е непри... не... не може да бъде помирена с мирно разрешение на въпроса. Господин Смит, благодаря ви. Ще опитам да не повтарям въпроси, вече зададени от а, а, колегите. Господин Мистура, мога да ви уверя, че всички ние ви подкрепяме в усилията ви. Споменахте въпроса за преговорите от Женева и че това е единственият малък напредък, който сме постигнали изобщо. може ли да уверите, че създаването на преходно правителство ще бъде една от основните ви приоритети? Съгласен съм с идеята, че трябва да има замразяване, т.е. първо да сложим първо да постигнем премиер, след което да продължим с изграждане на конкретни структури. Но аз лично имам доста големи съмнения относно този вид местни премиери. Не смятате ли, че режима може да ги използва с тактически съображения, за да може може да прехвърли своите военни сили в други части, които те са им необходими. На това място, смята ли, че разполагате с необходимата подкрепа от страна на позицията, за да могат тези премиера наистина да бъдат спазени. А какво ще бъде правното основание на този вид е, местни замразявания на конфликта? Как смятате, че те могат да се впишат в рамката на действията на ООН? И по същата този въпрос, е, как, как работите за участие на регионалните фактори, включи в частност разговорите с Саудитска Арабия и Турция, защото със сигурност трябва да гарантираме, че има по-обща подкрепа, а не само подкрепа в рамките на самата сирийска, на самата Сирия. Благодаря ви. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Your Honor, uh, first of all, I would like to господин Корвин Митке. Благодаря ви. Не, добре, бих искал да ви кажа съвсем ясно, че аз лично разгледах биографията ви и разбирам, че вие всъщност не живеете благодарение на конфликтите, така че във ваш интерес е конфликт да продължи възможно най-дълго, тъй като вие така се изкарвате прехраната. Твърдите, че няма възможно военно решение. Къде може да сте толкова сигурен? Всички знаем, че много често се твърди, че нещо невъзможно, в крайна сметка някой идва и го прави възможно. Така че ми се струва, че ако необходимото, ако необходимото количество финансови средства се дадат на, на бяха предоставени на военният режим, на режима в господин Асад, щеше много отдавна да бъде постигнато военно решение. На трето място, няма как конфликтът се реши по, с преговори. По този начин само ще се продължи конфликта. Да вземем за пример Чечения. В Чечения имаше конфликта, който беше много по-кръв и по-дълъг от Сирия, но Сирия, но Чечня в момента просперира. Така че нека да дадем шанс на режима на Башар Аласад. Благодаря ви. Добре, сеньор Лиц. Сеньор Лиц? Но. Пуес. Пасамос. Сеньора pasamos. Ceballos. La señora Ceballos. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag kan inte låta Много ви благодаря няма как да не се върна назад към 2011 година и, и арабската пролет. Тогава народът на Сирия излезе по улиците, за да покаже по мирен път какво иска. Къде се объркахме? Къде сбъркахме? Защо се стигна до а, тази война? Дали международната общност можеше да направи повече дали съседните държави можеха да направят повече и ние самите как можехме, какво можехме да направим. Всички знаем какво се случи в Сирия по това време. всички се бяхме съсредоточили върху войната в Либия и от политическа гледна точка се съсредоточихме върху тази страна. Дали по това време не, беше, не можехме да направим нещо повече в Сирия? И се питам дали няма някакъв начин да си извадим полуки за случващото се в Либия и в Сирия, за да не се повтаря отново същото нещо. Също така по време на времето заявих пред шведският парламент, че прекалено много се съсредоточаваме върху Либия и пренебрегваме Сирия. А по това време военния режим вече беше поел контрол над страната в Сирия, но все още може би имаше възможност да действаме по дипломатически път, възможност, която пропуснахме. Благодаря ви с това. Ще сложим край на списъка с ораторите, тъй като трябва да има възможност и за отговор господин Шофехаузер. Благодаря ви. Господин посланник, вие казвате, че е крайно време да се сложи край на водния конфликт и да се започнат преговорите. Това заяви и господин Насап, но каква е конкретната ви програма? Защото, да, разбира се, това е основа за преговорите, но по този начин не можем да напрегнем, постигнем напредък. На второ място, съгласни ли сте, че подкрепата ви за те не демократична позиция до някаква степен не беше отклонена в подкрепа за исламската държава. Т.е. не е ли имало отклоняване на военен материал, който ние сме изпратили там в името на демокрацията, което в крайна сметка се оказва в ръцете на исламска държава. Обръщам се също така на зададен въпрос от Анна Гомеш, именно ролята на Турция. В контакт съм с представители на на на ОИСР в Алепо, които работеха в болниците и се оказа, че има там има истинско единение между ауити и християни. А вие как мислите, че може от тук нататък да се постигне подобно сближаване и помирение на равнището на цялата държава в Сирия? Благодаря, господин председател. Имаше му база 1,5 милиарда долара помощ за Сирия, но до момента са предоставени половината от тези средства. И се оказва, че състояние, че състоянието в страната се глушава допълнително с появата на различни движения като Исламска държава. Също така се твърди, че са използвани химически оръжия от части близки до режима на Асато и беше предизвикана беженска криза в съседни страни като Йордания и Ливан. Как виждате ролята на радикалните групировки като Исламска държава? И вторият ми въпрос е каква роля играе Израел в конфликта? Yes. Thank you very much, Ambassador, for благодаря ви, господин посланник, че сте се наели с а, мисията да се вземете с сложният подалечите години конфликт. Преди няколко дни имаше признаци за промяна на позицията на Запада от, по отношение на Башар Аласад. Знаете, че първоначално позицията беше, че не може да има преговори, докато Басад не отстъпи властта. Сега обаче започва да се проявяват признаци на признаване на факта, че трябва да се води преговор включително и с САД в рамките на този несъществуващ мирен процес. Въпросът ми е каква е вашата позиция? Смятате, че тази промяна улесня вашата роля или напротив я услушни допълнително? И втората ми въпрос, моля ви не ме разберете погрешно, но двамата предшественици бяха много високо поставени, много добре познати личности, Кофи Анан и Лахтар Брахими. Питам се, какво смятате, че вие можете, как можете вие да допринесете и какво ще ви а, разграничи, какво ще ви направи по-различни на вашите усилия от вашите двама толкова видни предшественика? Благодаря ви. Сега дойде моят аз да ви задам а, няколко въпроса. С а, притеснение чухме за смъртта на испански войник и ние наистина това за нас наистина е притеснително, защото от 1998 година насам 11 испанец, участващи в мисии на ООН, са намерили смъртта си в действия свързани с Израел по някакъв начин, така че ние се притесняваме дали няма въздействие на конфликта в Сирия върху други конфликти в региона и в частност каква е, каква е връзката между Сирия в момента и Хезбола. На второ място, доколкото разбирам, в момента сирийската опозиция или поне движенията в нея, които биха могли да бъдат наши събеседници, са сравнително скромни. По-голямата част от групировките, които в момента имат влияние в страната, са свързани по някакъв начин с исламската държава. Така че въпросът ми е, са всички ли възнамерявате да преговаряте, включително на финансирането от други държави или не? Благодаря ви. Сега много на госпожа Яла. Благодаря ви, господин Аяла Сентър. Госпожа Аяла Сентър. Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към поздравленията за господин Демистура. Струва ми се, че той е, макар и малък лъч светлина и надежда в този толкова сложен конфликт. Много съм ми ви благодарни за всички усилия, които полагате. Твърдите, че положението е ужасяващо Много внимателно изслушахме предложението ви, идеята ви за тези замразявания на военният конфликт. Но не разбирам а, защо се оказва, че това е по-сложно от а, едно прекратяване на огъня и как ние можем да ви помогнем за този вид а, замразяване на конфликта. Също така споменахте идеята за а, пакети за спешна помощ. Предполагам, че ще обсъдите тази тема с госпожа Могерини, но искам още ако можете сега да ни кажете как може ние да принесем за постигането на подобно прекратяване на огъня. Ако постигнете тази инициатива в Алепо, с което се надявам, ще има ли възможност подобни инициативи да се разширят останалата част на страната и по този начин Алепо се връща си значение да бъде тласък напред на мирният а, процеса. Благодаря ви, господин Демистура. Чака ви нелесната задача да отговорите на всички тези въпроси. Моля, заповядайте. Okay, algunas preguntas que están un poquito overlapping, entonces se puede condensarlas, otras no, claro, porque... Някои въпроси се припокриваха, а други се отнасяха до съвсем конкретни явления. Ще се опитам да отговоря на въпросите в последователността, в която бяха зададени. Моля да проявите разбиране. Вероятно е да не отговоря на всички. В такъв случай моля да ми обърнете внимание. В Алепо наскоро загинаха над 100 души. Но това бе в резултат от ракетен обстрел от страна на опозицията. Нека изясня нещо, което може би не стана много ясно в началото. Две трети от Алепо са под контрола на правителството. Една трета е под контрол на опозицията. Тоест опозицията не упражнява 100% контрол върху града. Дори напротив, в момента под нейн контрол се намира само малка част от града. Ако погледнете тази карта, ще добиете представа за положението там. Отсветените в черно части са частите, които са под контрол на ислямска държава. Алепо действително е с символично значение. Като че ли в момента мисията ни там е невъзможна. Положението в града е изключително сложно, поради което от действията ни там могат да проистъкат и много значими резултати. И така градът се контролира на две трети от правителството. Останалата една трета е под контрола на опозицията отчасти на фронта Ал-Нусра. Само на 20 км разстояние се намират частите на Ислямска държава. Нека допуснем, че Алепо се окаже изцяло под контрола на правителството. Тогава може да проистече беженски поток от 100 000 души. Ако градът се окаже изцяло под контрола на Ислямска държава, ще се стигне до ужасяващо кръвопролитие и може би до 600 000 беженци. Ако опозицията продължи ракетния си обстрел, то тогава ще бъде разрушен целият град. А ако сте били в Алепо, със сигурност сте наясно какво би означавало това от символична гледна точка и за Сирия. В продължение на 43 години съм бил свидетел на 21 конфликта, в това число на този в Добровник, както и в други части на света, където е била извършвана терористична дейност. Но през тези 43 години не съм бил свидетел на нищо подобно на случващото се в Хомс. Градът буквално е сринат с земята. Не бива да допускаме подобни неща в бъдеще. Онзи ден в Алепо загинаха 100 души. И това още веднъж ни припомня защо трябва да продължим да сме настойчиви, да проявяваме твърдост. Какво означават щети и за двете страни във военно измерение? Това означава, че има много тежки последици, но може да има такива щети и в политическо отношение. Помните ли какво се случи в Кобане? Тогава никой не искаше да се намеси. А днес градът продължава да съществува. Дори се ръководи, бих казал, от една жена. Алепо, подобно на Кобане, бе поставен на дневен ред в световен мащаб. И това предотврати сриването на града с Земята. В декември очаквахме да се състои последната битка за Алепо, която обаче бе предотвратена. Това е за нас още един повод да сме настойчиви. Попитахте ме за предпоставките. Когато излязох с предложение за замразяването на конфликта в Алепо, сирийското правителство започна да говори за предпоставки за предварителни условия. Едно от предварителните му условия бе опозицията да признае единството на града, да се подчини на контрола на правителството. Друго предварително условие на сирийското правителство бе да бъде намален броят на чуждестранните бойци. Да, в един момент броят им ще бъде сведен до нула. В един момент, съгласно резолюция 2170 и 2178, в Сирия няма да има и терористични актове. В един момент страната ще бъде обединена. Но това не бива да е предварително условие за слагането на край на сраженията в Алепо. В крайна сметка всички ще постигнем целта си. Няма да има чуждестранни бойци, няма да има военни действия. Страната ще се обедини и ще бъде управлявана от единно правителство. В момента водим преговори никой не очакваше тези преговори да са лесни, никой не очакваше правителството да прояви готовност за компромиси. Но ние продължаваме да сме настойчиви. Няма да се откажем от целите си в Алепо. Иран е изключително важен. Ясно е какво въздействие оказва, ясно е и къде присъства. Хизбола оказа изключително голямо въздействие върху военните действия. Преди няколко месеца бяхме с впечатлението, че опозицията надделява, но междувременно настъпиха големи промени. Повечето анализатори смятат, че те се дължат на Хизбола. Необходимо ли е Иран да участва в намирането на решение за Сирия? Няма съмнение в това. Без Иран, без Либия, без участието на Турция, без участието на Русия и Съединените щати, без участието на страните от региона, няма да бъде гарантирана необходимата критична маса за постигането на решение в Сирия. Иран при всички положения трябва да участва. Срещата в Москва. Според мен това бе една добра инициатива, тъй като руското правителство може да окаже въздействие върху сирийското правителство. Участието на руското правителство, факта, че то се умя да мотивира за участие в преговорите сирийското правителство, показва, че руската страна играе роля. Сирийското правителство трябва да започне да участва в преговорите. Така всички ще осъзнаят в какво се състои процесът на формирането на същинско единно правителство, без предварителни условия. В срещата не участваха видни представители на сирийската опозиция. Тя не бе представена официално. Въпреки това, Проявата в Москва бе интересна, тя бе стъпка в правилната посока. Сега трябва да се възползваме от 11-те заключения от тази среща. Някои от тях са много близо до Женевското комюнике. Всеки един резултат е добър, по-добър е от пасивността, от фатализма. Само за няколко месеца загинаха 300 000 души. Със съжаление съобщих за това на генералния секретар, но не мога просто да му кажа, призовахме всички да сложат край на сраженията и след това да продължа по-старому. Проявите в Кайро и в Москва не доведоха до възможно най-добрите резултати, но какъвто и да е резултат, в случая е добър и трябва да се възползваме от него. не ме попитахте какво бихте могли да направите вие, за да помогнете. Но нека ви задам този въпрос аз. Много би било добре, ако Европейският парламент заяви, че няма военно решение. Ако заяви, че конфликтът в Алепо трябва да бъде замразен. Трябва да се сложи край на военните действия там. Защо казвам това? Защото ако вие излезете с подобна позиция, то ще се гарантира достатъчна критична маса, която ще предотврати застоя след 3 месеца. Нека се възползваме от примера с Кобане. Нека кажем, не можем да чакаме още една година, през която да загинат още 300 000 души. Каква ще е ролята на президента Асад в бъдеще? Нека оставим на сирийските граждани да вземат решение по въпроса. Бяха предложени редица инициативи за сформирането на правителство на националното единство, което да представлява наистина всички алауитите, християните, кюрдите и други Правителството трябва да представлява и сунитското мнозинство. Ислямска държава няма да участва в управлението, тя и не желая да стори това. На следващ етап трябва да има конституционни промени, а след това да се проведат избори. В този процес трябва да участват всички Асад продължава да представлява 50% от населението или поне упражнява контрол върху 50% от територията на страната, при това върху много важни региони. Не бива да пренебрегваме този факт, особено като се имат предвид последните 4 години, от които не проистече нищо, освен отчаяние. Ще трябва да се стигне до политически процес, който да е всеобщ да гарантира участието на всички страни. Ислямска държава. Никога при никакви условия няма да преговаряме с тях. Става дума за терористична групировка. С тази ръка съм се ръкувал с Садам Милошевич, с Милошевич, с Садам Хюсейн и много други като тях. Знам, че майка ми не се е гордела особено с мен, но трябваше да разговарям с тези хора за предоставянето на хуманитарна помощ на хора, контролирани от тях, на жителите на региони, контролирани от тях. От хуманитарна гледна точка ООН винаги е готова да встъпи в разговори с когото и да било, в името на това да помогнем на хората. А от политическа гледна точка не желаем при никакви обстоятелства да разговаряме с тази организация, тъй като това е една терористична групировка. Тя е способна единствено на деянията, които извърши наскоро. Връзките между Ирак и Сирия, те са явни, особено като се има предвид, че в някои области дори няма граници между двете държави. Аз самият съм работил в Ирак. Много добре си спомням, че унази структура, която днес наричаме Ислямска държава, тогава се състоеше от някои лица, които се възползваха от силното разочарование на сунитската общност сунитската общност тогава беше с впечатлението, че правителството на Ирак я маргинализира. И тогава тактически се съюзи с Алкайда. Както знаете, в Ирак бяха допуснати много грешки и тази новосъздадена структура започна да действа в Сирия и в Ирак. Нестабилността в Сирия ще допринесе за нестабилност в Ирак и обратното. Бихме ли се доверили на Асад в случай, че се стигне до разговори? Основният проблем в рамките на този конфликт, нека сме честни, е липсата на доверие. Никой не вярва на никого. Да се надяваме, че в един момент ще можем да заявим ясно, че в този конфликт никой не може да наделее, нито Асад, нито опозицията. На нас ще се падне задачата да включим страните в конфликта в преговорите. Дали можеха да участват представители на сирийската опозиция в проявата в Москва? Да, сигурен съм, че можеха да участват, ако бяхме изградили доверие. Но в случая не се възползвахме от шансовете си. Ако преди срещата в Москва бе предложено замразяване на конфликта в Алепо, то повече представители на опозицията щяха да участват в срещата в Москва, тъй като сирийското правителство щеше да им даде ясен знак за волята си да ограничи насилието. Сега трябва да се възползваме от възможността, която ни се представя, от факта, че все е повече представители на коалицията осъзнават тази необходимост. Въпросът с бежанците. Проблемът е изключително сериозен. Онзи ден разговарях в Женева с Антонио Гутереш Броят на бежанците от Сирия междувременно е надхвърлил броя на бежанците от Афганистан. Два пъти съм работил в рамките на мисии в Афганистан. Тогава броят на бежанците от там ми се струваше огромен, а сега броят на сирийските бежанци е още по-висок. Представете си Ливан, малка държава, в която съм работил. Броят на бежанците от Сирия към Ливан е сравним с 100 милиона бежанци към Съединените Американски щати, например. Към сирийските бежанци в Ливан се добавят и бежанците от Палестина. Трябва да кажа, че няма информация за проникването на Даеш или Ислямска държава в беженските лагери. Бил съм свидетел само на един подобен случай в Ливан. Това бяха действия за проникване в беженските лагери от страна на Алнусра, от които възникнаха сериозни проблеми, стигна се до силно дестабилизиране. Мнозинството от сирийските беженци всъщност са от Сирия. Те упражняват взаимен контрол. Единствената причина, поради която тези хора са напуснали страната, е било отчаянието им, унижението, на което са били подложени по време на този конфликт. Много от тези хора са високо образовани, за тях е трудно да се приспособят към положение, в което не могат да работят. Принудени са единствено да чакат преследването на мълцинствата и по-конкретно на християните в Ирак и Сирия. Това е изключително сериозен проблем. Както Сирия, така и Ирак трябва да са обект на решение, при което да отчетем този проблем. Наскоро Обвинения в преследване на мълцинства бяха отправени към Алнусра. Основният извършител на такива преследвания е Ислямска държава. Тези преследвания са още една причина за намирането на решение за Сирия, което да приобщи всички страни. В момента християните и алавитите са разтревожени. Затова международната общност трябва да ги увери, че след като се намери политическа формула, те няма да бъдат преследвания, дори напротив, ще участват в процеса. Трябва да се получим от случилото се в Либия. Прави сте. Всеки път, когато обсъждаме въпроса за Сирия, ми се припомня, че не бива да се стига до положението, което се създаде в Либия. Можем да избегнем такова положение, ако колкото се може по-скоро намерим политическо решение. Не съм бил в Либия. Не знам защо не намерихме политическо решение там. Но ако бяхме настоявали за бързото намиране на политическо решение, нямаше да се създаде ислямска държава, нямаше да има подобно проникване от страна на чуждестранни бойци и от двете страни. Това в момента затруднява преговорите, например за Алепо. Принудени сме да преговаряме с 18 различни групировки. Със сигурност бяха пропуснати възможности, нещо от което трябва да се получим. And it's been admitted by everyone now. Нещо, което приемат всички сега, а именно, че най-голямата ни грешка беше да се а, развалят институциите. Някои от тези, които играят ръководна роля в ИДИЛ в момента, са бивши главнокомандващи в иракската армия. Това бе казано и в съобщението в Женева. Каквото и да се случи в Сирия, институциите, включително и армията, трябва да бъдат запазени, за да сме сигурни, че няма да има този колапс, който видяхме в Ирак и в още по-лошата му версия в Либия. Дали може да има по-голямо единство в сирийската опозиция? Това беше друг въпрос. На това се надяваме ние, на това се надяват и те. Проблемът е, че те се подкрепят от различни играчи на регионално равнище и те а, им действат доста разнопосочно. Понякога те представляват регионалния интерес, а не собственият им. И затова смятам, че все повече нараства чувството, че сега е момента да покажат, че не са толкова слаби. В Кайро имаше доста окоръжителни факти в този смисъл. Понякога правителствата твърдят, че нямат събеседници, а просто различни групировки, затова няма единна линия. Та, важно е да има по-голяма последователност в и единство в опозицията. Така ще имаме чувството, че а, имаме достоверен събеседник. И ми се струва, че а, те почти са постигнали това единство, но ние трябва да им помогнем. На въпроса за ролята на Турция. Първо, трябва да признаем, че Турция е държава, която има 900 км съвместна граница с ИДИЛ. 1,6 милиона бежанци приема Турция. Следователно това е държава, която страда тежко от последствията. Тя се страхува и от последствия в бъдеще. Затова е необходимо да разберем и опасенията на самата Турция. А по отношение на нейната роля, във връзка с това, което излезе в медиите, искам и се да вярвам, че Турция е и трябва а, да осъзнава двете резолюции 2170 и 2171. Там се говори за непомагането на чуждестранните бойци. Това означава и да не се подпомагат терористичните групировки. Не, че имаме доказателство за противното, но усещаме, че Турция се страхува от притока на нови бежанци и бойци от Алепо, например, ако там имаме колапс. Когато говорим за Иран, нека да не забравяме колко е важна и позицията на Саудитска Арабия, както и на другите регионални играчи. Всички те са доста обезпокоени от случващото се в Сирия. Факта е, че има и сунитско малцинство, доведе до големи разочарования, защото първоначално всичко започна с един мирен протест. Този мирен протест постепенно прерасна в насилие, което доведе и до жестокостите, които виждаме днес. Биха ли могли християнското и сунитското младсинство да работят заедно? Ще трябва да го направят, особено в държава като Сирия те а, бяха единни, но имаше неравнопоставеност в различните общности. Затова трябва да работим в тази посока. посока извинете. Нека да а, погледнем Ливан. Ливан е една а, прекрасна мозайка, която ни показва как хората могат да оцелеят, въпреки че са от а, различни общности. Намерен е съответния модус операнди и модус вивенди, който не е съвършен, но е забележителен. Не трябва да подценяваме способността на сирийците. Ако ги оставим на мира, ние от международните организации, т.е. да не ги стимулираме да се въоръжават, а това е натиска, който се оказва от всякъде, те може и да седнат на една маса и да си намерят своето решение както се случи и в Ливан. Има ли альтернатива? Хаос. През Йордания, Турция, колапс в Сирия. Това е альтернативата. дали някоя, дали помощта, която беше отправена за опозицията, стигна до ИДИЛ. Да, понякога някои от опозиционерите се е, дължат лоялност на ИДИЛ и това се случва. Например, определено количество снарежения или оръжия – които бяха дадени за да се модернизира опозицията, бяха използвани в рамките на битки. Но най голямо голямо количество беше в Мосул, където просто 85 войника изчезнаха с съответното снаряжение. Така че ИДИЛ има достатъчно оръжие за да продължи битката. Няма да навлизам в по-големи подробности във връзка с съответните количества и тяхното финансово обезпечение, но наистина размерът им е невероятен. Християнската общност и въпросът ви в тази връзка. Да, имаше опити за съчетаване на тези различни общности и мисля, че бъдещето легитимността на всяко бъдещо правителство е свързана с приобщаването и развитието. Ако се разгледат тези две точки, включително от кюрдите, сунитите, шиитите, християните, и ако никой не бива изключен с оглед на тези два принципа, просто няма как да се развие ислямска държава. Тя няма да може да почива на тази терористична кълка, ако не и се остави това място. Една от грешките от конференцията за Афганистан в Бон беше, че губещата страна не присъства. Просто нямаше достатъчно добро представяне на губещата страна и по този начин тя стана уязвима за талибаните. А, ние казваме, че ако искаме да защитим вашия интерес, трябва да ни помогнете. А ние на златен поднос даваме възможност на ИДИЛ да трупа точки в своя полза. Имаш един много искрен въпрос към мен. Да, господине, прав сте, как мога да си мисля, че хора, които аз дълбоко уважавам и които според мен и вас са считани за най-добрите преговарящи като господин Кофи Анан, генералният секретар на ОНЕ, както и господин Ибрахими, който допринесе за успешния край на много преговори, Та защо смятам аз, че сега мога да направя нещо по-различно? Аз не давам никакви гаранции. След като съм натрупал опит 43 години в ОНЕ в 21 конфликта, смятам, че ние бихме могли да помогнем. Този опит не може да е бил безуспешен. Да се каже просто, че това е невъзможна мисия, не би било честно. Дали а, мога да допринеса с нещо, не зная, но ще се опитам. Във всяка една криза има някаква възможност. И след като 43 години съм работил по въпроса, сигурно ще мога да захвана тази възможност. Единственото ми чувство беше, че идването на ИДИЛ е огромна криза, но то е и възможност за всички нас, тук и за всички играчи в Сирия, да направим нещо. Това е чудесна възможност. Тук не говорим за Иран, за Саудитска Арабия или за Русия или за Чечня или за САЩ. За това, което се случи в Париж. Можем ли да превърнем тази ужасна страница от историята в нещо различно? Представете си, че имаше примирие в Алепо. Представете си, че двете страни спрат престрелките. Тогава има ли шанс ислямска държава да седне да преговаря? Може би международната коалиция би могла по този начин да се насочи към тези хора, които биха искали да поемат контрол върху цялата територия. Но не трябва да улесняваме а, идил. Идил, който просто стои и чака изгодния момент. Дали този конфликт може да стигне и до Ливан? Да, а, има много а, сигнали в този смисъл. Много от политическото пространство в Ливан политиците в Ливан са обезпокоени и се опитват да възпрат тази тенденция. Защото до този момент кризата не се е разраснала до там. Но смятам, че решението и за Ливан е първо да се реши кризата в Сирия. Въпрос а, дали а, пакет от инициативи на Европейския съюз ще сработи. Да, ако сработи в Алепо, ще имаме добър резултат, защото се нуждаем от стимули. Стимули за хората в Алепо. Те трябва да се кажат, ако има примирие, ще се случи това и това. Ако няма обаче примирие, ако то закъснее, бихме могли да приложим този пакет на друго място. Просто да посочим на хората какво ги очаква, защото на хората им писна. В... Те казват на Алнусра в Алепо, добре, не сте съгласни с примирието, но ако някой а, прави каквито и да е проблеми, това е различно, но вие не спирате водата, достъпа до лекарства и така нататък. В заключение, бих искала да ви благодаря. Няма златна а, формула, няма вълшебна дума. Мисията трябва да бъде изпълнена. Имаше една интересна статия, в която се казваше, че най-опасната и трудна работа в днешния свят е тази, която аз изпълнявам. А тя беше шеста в беше шет в списъка. След фризьора на Ким Ил Сунг. Благодаря ви, аз няма да се откажа. Bueno, quiero darle personalmente <clears throat> las gracias por esa exposición tan clara. Sin... Благодаря ви. Благодаря ви за изключително и ясната презентация и ясните отговори. Вие отговорихте на всички зададени ви въпроси. Бих искал да ви поздравя, защото в нашата комисия много често водим дискусии на високо равнище, но рядко сме чували толкова конструктивни отговори. Пожелаваме ви успех, най-вече в Сирия. Благодаря ви. Председателят ще се видим отново в 17.30.

Vamos a dar comienzo a la sesión. Esta sesión la estamos haciendo conjunto. Така, колеги, продължаваме с следващата част от заседанието ни, което ще проведем съвместно с Комисията по развитие, госпожа Линда Макевен, председателката на Комисията по развитие, ще съпредседателства тази част от заседанието. И така преминаваме към размяна на мнения с заместник генералният секретар на ООН е господин Ян Елиасон. Добър дошъл сред нас. Има някакъв проблем с превода ли? Още веднъж ви приветствам с добре дошъл, господин Ян Елиасон. За нас е огромна чест да ви приветстваме с добре дошъл тук в Европейския парламент. Вече сте имали възможност да се срещнете с наши две комисии. Също така приветствам добре дошъл посланникът на Европейския съюз в ОНЕ. ООН и Европейския съюз имат много тясно институционално сътрудничество, което се засили допълнително през последните години, в частност по отношение на миро опазващите мисии и мисиите за управление на кризи. Нашите две парламентарни комисии много се вълнуват от още по-тясното сътрудничество между Съюза и ООН. В, в, в близко преди в близко минало ЕС започна много важни инициативи, като мислите за преразглеждане Разграждане на политиката на миропазващите ни мисии. Важно също така и е преразглеждането на постигнатото по резолюцията за жените и мира, резолюция 1325 на ООН, както и конференцията в Нью Йорк с програмата за развитие след 2015 година и срещата на рамковата конвенция за изменението в климата в Париж. За нас е огромно често се срещам с вас, за да ни запознаете с големите предизвикателства, които са пред ООН и които ви очакват. Важно също така да чуем мнението ви за конфликта в Украина и възможностите за разрешаване на конфликта включително и от политическа гледна точка. Преди ви дам думата, бих искал да дам думата на госпожа Макеван, която, както вече казах, е съпредседател на тази част от заседанието ни като председател на Комисията по развитие. Благодаря ви. За мен също е удоволствие, че имаме възможност да проведем това съвместно заседание между Комисията по външни работи и Комисията по развитие на Европейския парламент от името на Комисията по развитие, чиято председател съм, бих искала да присъединя към приветствията с добре дошъл на днешното ни заседание. Темите, които отговарят, са много важни не само за колегите от Комисията по външни работи, но и за колегите от Комисията по развитие. Разбирам, че господин Майя Хартинг също е тук. Той е посланник на Европейския съюз в... А, посланник на ООН, извинете, в Европейския съюз. Като каза господин Кръглусъл, 2015 година ще бъде много важна за ООН, в момента такът няколко процеса, които Европейският парламент съди много внимателно. През март ще се проведе Европейската конференция на ООН за, продоля... от продоляването на бедствия в Япония. През септември, разбира се, ни чака също високо равнище на ООН за новата програма след целите за хилядолетие за развитие и определяне на целите за устойчиво развитие. А ние, както знаете, работим по тази нова програма активно през последните месеци с колегите от ООН. И разбира се, през декември в Париж ще се проведе следващата среща на страните по рамковата конвенция за изменението в климата. Ще това са важни събития, които ще очертаят политиката за развитие през едните няколко години. 2015 година също така беше определена за Европейска година на развитието от Европейския съюз. И ние смятаме, че е важно да споменем постиженията на Европейския съюз в рамките на политиката за развитие, какво постигнахме в процеса за постигна целите на хидрецето за развитие, но и също какви ще бъдат новите ни ангажименти в рамките на новата програма за развитие и международното сътрудничество. Вашата дейност като заместник генерален секретар на ООН, разбира се, е много важна и а, с нетърпение ще ви изслушаме. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Господин председател Карусо и господин, госпожо председател Макеван, за мен е огромна чест да усикна поканата ви в Европейския парламент, тъй като вие представлява, вие сте демократично избрани от европейският народ и също така представлявате една организация, която е много важен международен партньор. играете много важна роля както по отношение на мира и сигурността, така и по отношение на развитието и правата на човека. И бих искал да се, да се спусна няколко коментара на тези три области с ваше позволение. Днес живеем в един свят, в който мултилатерализма и международните организации са подложени изпитание. Бих казал дори, че националните институции са подложени на изпитание. И ние трябва да сме готови да предоставим на гражданите по света нужните им мир и сигурност и също така нужните им развитие и защита на правата на човека. Залогът е авторитетът на институциите, създадени за да гарантират благодействието на гражданите. Аз винаги нося хартата на ООН в джоба си, правя го от 82 година насам, това е 12-то копие, с което разполагам. И според мен винаги е много важно да си спомним какви са първите три думи на тази харта, хартата на ООН. Ние, народите. Ние трябва да служим на народите. И според мен това трябва да бъде и най-важният изпит за нашия авторитет, за нашата отговорност и отчетност. И така, пейзажът се променя драстично в съвременния свят. Появява се нова геополитическа ситуация, ново економическо положение, бурното развитие на информационно-комуникационните технологии. Миграцията заема все по-важна роля, както и урбанизацията. За нещастие, тероризмът също играе все по-важна роля на световно равнище съвместно с организираната престъпност. По всички тези причини сме изправени под огромни предизвикателства и носим огромната е, отговорност да постигнем резултати за нас, народите. Но новите не са само лоши. Една от най-надеждаващите тенденции е засилването най-накрая на ролята на жените. Мисля, че за първи път в историята най-накрая жените ще вземат мястото, което заслужават от толкова дълго време. Затова се засилват последно време и съпротиват срещу тази тенденция сега за програмата. Когато през 2005 година бях избран за заместник генерален секретар на ООН, ние определихме програмата на ООН такава, че да бъде приемлива и за вашата институция. И основният принцип е, че не може да има мир без развитие и не може да има развитие без мир. А няма как да има мир или развитие без защита на правата на човека и на върховството на закона. Това са три взаимно свързани елемента от международната програма. И ако един от тези три стълба е слаб, то цялата структура е слаба. Аз бях последник по време на кризата в Дърфора и сам се убедих на място какво се случва, когато войната подкопава развитието и когато нарушаването на правата на човека подробно устоите на обществото. И така тези три области, както казах, са взаимосвързани. Трябва да работим по трите едновременно, а не едно след друга. Когато бях студент, е, преподавателите твърдяха, че първо трябва да се постигне мир, след това развитие и след това права на човека. Не, трябва да се работи и по трите едновременно. Те са пряко взаимосвързани. Виждам господин Кукъм, бившият министър-председател на бившият министър на външните работи на Словакия и ние заедно сме работили с него в рамките на ООН. По отношение на мира и сигурността, мисля, че това е тема, която ви обсъждате, която обсъждам доскоро тук и няма да се спирам подробно на нея. Разбирам, че колегата Стафан Демистура е бил тук преди малко, така че няма да се спирам отново на Сирия. Държа само да подчертая, че това е една отворена рана в организма на човечеството в момента. Начинът по който беше разгласена основ, основните елементи на човешкото в обществото, което от своя страна подронва сигурността и благоденствието в съседните страни, в частност в Ливан. Преди няколко месеца бях в Ливан и всеки четвърти човек, живеещ в Ливан, днес е сириец. Аз лично посещавах училище, посетих на училище близко до Бейрут. Повече от половината ученици там бяха беженци. А, този, тази тежест се отразява вече на страната економически и социално. Знаем какво беше се и върху Ирак с възхода на исламска държава. И Лахдар Бархими и Кофи Анан положиха големи усилия, но трябва да признаем, че те не разполагаха с необходимата сила и воля и те самите го признаха. И затова международната общност е принудена в момента да се, да се справя с огромни хуманитарни, огромно хуманитарно бедствие, което има много тежки последици. Паралелно с това продължава и кризата в Африка. И най-важният изход, който аз мога да направя от кризата, или по-скоро кризите в Африка, ще трябва да се разглежда в техния регионален контекст. Бях посредник в Дърфу през 2007-2008 година и няколко месеца, като заех този пост, стигна до извода, че няма как да се справя сам или по-скоро, че няма как да работя само в Судан. Трябваше да посетя и Чад, Либия, Еритрея, за да привлека останалите за да мога да привлека останалите партньори, посредствено на позицията в Four. И ако погледнете положението и в Близкия изток, и в Африка, си даваме сметка, че трябва всяка криза да се разгледа в оригиналния контекст. Сирия е писан в оригинален контекст, но ако погледнете Демократична република Конго, даваме си сметка, че момента, в който ООН е престана да се занимава само с умиротворителна мисия, а започне и политическият процес на привличане на съседните страни, започна се постига напредък. Както казахте, господин председател, В момента сме изправени пред задълбочаващите проблеми, идващи от кризата в Украина и няма как да признаем, че международната обстановка не се влуши значително. Изглежда, че призракът на студента война отново се измъква от сенките и се надявам да бъдат положени усилия за намаляване на щетите. А щетите са очевидни. Намаляването на доверие, което стана ясно в контекста на кризата в Европа, но има опасност тази липса на доверие да се прехвърли в други области. А имаме нужда от сътрудничество на международните партньори в Сирия, без още да припомняме колко важни са преговорите 5 плюс 1 за Иран Иран. Така че е, по отношение на кризата в Украина трябва да продължим да вземаме много ясна позиция от правна гледна точка, много ясна позиция на международната общност и навременно с това трябва по всякакъв начин да избегнем ескалацията, която може да има катастрофални последици. Вторият стълб особено много вълнува госпожа Макеван и това е развитието. И държа да почета, че в ООН работим много активно по въпросите за развитието в рамките на новите цели, които ще бъдат определени през 2015 година. Знаете, че имаше 8 цели на хидролетието за развитие, които бяха много полезни, въпреки че все още има какво да се постигне по отношение на намаляването на бедността и при следващият етап но ни чакат много важна, много важна работа не само по въпросите за намаляване бедността, но и а, по отношение на устойчивото развитие. Ние сме първото поколение, което трябва да се замисли за здравето и бъдещето на планетата. В а, живота може да имаме план Б, но със сигурност нямаме планета Б, резервна планета. Ето защо трябва да съчетаем работата ни за намаляване на бедността с устойчивостта. Устойчивостта винаги трябва да присъства в нашите действия. Аз бих искал да, да включим и върховенството на закона и важното, голямото значение на институциите в, по отношение на устойчивостта. Аз идвам от Швеция, страна, която беше сред най-бедните, заедно с другите страни в Скандинавската, в Скандинавия. Но ние се превърнахме в нещо много по-различно, в една от най-проспериращите държави, чрез инвестиции в инфраструктури и в социални инфраструктури. И според мен това е много важно за борбата с бедността. Имаме нужда от институции, които да гарантират последователност на нашите усилия. И така в рамките на тези преговори сме изправени пред редица предизвикателства, но според мен най-важното предизвикателство, което, което може да намерим успешно решение е финансирането на политиката за развитие, тъй като много от страните от Г77 от Латинска Америка и другите развиващи страни твърдят, че има възможности за финансиране по отношение на климата, но в, по отношение на същото развитие не виждат конкретни ангажименти по отношение на финансирането. През юли, както казахте, госпожа Макева, ще се проведе конференция и на тази конференция ще видим дали може да намерим някакво решение на финансирането за развитие. Твърди се, че инвестициите в изменението в облагащи измененията на климата са един вид инвестиции в намаляването на бедността. И това е вярно, ако погледнем възобновяемите енергийни източници, например. Но трябва да разгледаме и новите методи на финансиране и може би трябва да обмислим и по-нетрадиционни традиционни начини за финансиране на развитието. Освен официалната помощ за развитие, която се надяваме да бъде запазена на високо равнище, може би трябва да разгледаме и пенсионните фондове в частния сектор, мобилизирането на национални средства. Трябва също така да разгледаме и незаконните финансови потоци. Имаше група ръководена от бившият президент, бившият президент на Южна Африка, която показва, че близо 50 милиарда долара изтичат от Африка незаконно всяка година. И ако успеем да се преборим с този незаконен финансов поток, можем да постигнем много. Има и друг важен въпрос, свързан с, с, с опустяването на част от държавните дългове, аз се поставя, разбира се, и въпроса за данъчното облагане и съществуването на данъчни обежища, които, разбира се, могат също да бъдат включени в един по-общ диалог за финансирането на развитие. Споменавам го сега на такъв ранен етап на подготовка на срещата през юли, защото ако тази а, среща се провали или поне не постигне очакваните резултати, ще имаме сериозни проблеми в, а, на, на среща високо равнище през септември. И накрая по въпросите за правата на човека, през лятото на 2013 година с генерален секретар Бан Кимун получихме доклад от колеги, които последните, които анализираха последните етапи от войната в Шри-Ланка. И те стигнаха до извода, че ООН е систематично се проваляла в установяване на проблемите, на това, което се случваше. Те ни помолиха много сериозно да се вземем с този проблем. И ние мисля, че го направихме. Създадохме една програма правата на човека преди всичко. И целта на тази програма е правата на човека да заемат по-важно значение в дейността на ООН като цяло. Трябва да бъдем на висотата на началото на харта на ООН. Ние, народите. Всички ни усилия трябва да са насочени към благотестието на народите. Ето защо от сега нататък ние ще действаме превентивно. Няма да чакаме нарушаването правата на човека се превърнат в масови зверства. Гласа ни трябва да се чуе по-рано. По-често от миналото ще се обръщаме към съвета за сигурност на ООН и ще обръщаме внимание на, на ситуации, които могат да водят до масово насилие или още по-зле до етнически почиствания и други подобни. Всеки път твърдим, че ще го направим и никога не успяваме. И самото това е провал не твърди, че можем да избегнем за бъдеще подобни е, ужаси, но трябва най-малкото да си дадем сметка, че нарушаването на правата на човека е първият признак, който трябва да чуем. И знам, че Европейският парламент много активно се ангажира в превенцията и това, за което аз говоря, е превенция. възможността да се, да се предотврати един конфликт е доста по-голяма, както и възможността да се работи за градивна стабилност след конфликта. Но съвета си основно не за нещастие обикновено се намесва за много ограничен период от време, то само в разгара на конфликта. Трябва да направим много повече в превенцията и в постконфликтното разрешаване. И една много стабилна програма за превенция ще бъде много важна за нас. Добно с това трябва да работим за, за постигане на мир и защита на правата на човека едновременно. И не, не на последно място трябва да работим на регионално равнище, защото никой нито един конфликт не се ограничава до границите на една единствена държава. С това ще приключа, госпожо председател, господин председател. Много ви благодаря за тази възможност. Много високо ценя работата ви и разчитам, че Европейският парламент и Европейския съюз ще бъдат наши партньори в работата ни, както за посилен мир, така и за развитие и защита на правата на човека. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Преминаваме към разисквания. Немалко колеги са изявили желание да се изкажат, затова моля ограничавайте се в рамките по на две минути. Моля, спазвайте времевите ограничения още от самото начало. Господин Пленкович. Благодаря, господин председател. Господин, Плен... господин Елиасон, спомням си, че работихте за пакта за стабилност за югоизточна Европа. След това поехте по-висока отговорност в качеството си на заместник генерален секретар на ООН. Качеството си на заместник председател на делегацията за връзки с Украина мога да кажа, че положението е сред нашите приоритети. Много малко бе мнозинството, с което ООН гласува за териториалната цялост на Украина. Блокира се и работата на съвета за сигурност. Какви са според вас възможностите за по-активно участие на ООН в процеса на слагане на край на агресията в Украина? Както казахте и вие, ситуацията е толкова сложна, че ще бъде много трудно да се постигне всеобхватно решение. Благодаря, господин Гереро Салом. Благодаря, господин Елиасон, за извършената до тук работа. Благодаря ви и за изложението. Много е важно да работим за народите, за онези, които най-много се нуждаят от нас. Имам два въпроса. Първият е свързан с с липсата на финансиране. През изминалите години липсващото финансиране е проблем при оказването на хуманитарна помощ и като се има предвид, че нараства броят на хуманитарните кризи. Като че ли продоволствените програми, програмите за настаняване се блокират поради липсата на финансиране. Какво може да предприеме ООН, така че донорите да изпълнят своите ангажименти? Вторият ми въпрос е свързан с нещо, за което говорихте и вие, а именно необходимостта от инвестиции в добри институции. Във връзка с това трябва да се постигне и напредък при реформирането на ООН. Необходимо е освен това да се установи добро управление и демокрация и в така наречените провалили се държави. Липсата на такива там води до маргинализиране и бедност. Следващият оратор Каква оценка давате на случилото се на 22 януари? Имам предвид използването на езика на омразата по интернет. Това до голяма степен е свързано с радикализацията. Каква е оценката ви на случилото се в Венецуела? Това е държава членка на съвета за сигурност. Там има много големи проблеми с правата на човека. били са обстрелвани участници в мирни демонстрации. Госпожа Лохбилер. Благодаря, господин председател. Господин Елиасон. Според документа, с който разполагаме, можете да ни информирате и за настоящия етап от изпълнението на резолюцията на ООН 1325 за мира, сигурността и жените. Извършена е оценка на въздействието чието констатации са положителни. Но там се твърди също така, че ООН в никакъв случай все още не е постигнала успех при слагането на край на основаното на пола насилие по време на конфликти. Бихте ли могли да се спрете по-подробно върху тази оценка на въздействието, в кои области ще имате нужда от подкрепата на Европейския съюз с оглед на по-доброто прилагане на резолюцията. Благодаря, госпожа Гомеш. Добре дошъл, господин Елиасон. В качеството ви на заместник генерален секретар на ООН трябва да ви попитам какво е нашето място в процеса на реформиране на съвета за сигурност? От времето, когато работих там, си спомням, че имаше една работна група, която описвахме като безкрайна. Наскоро министърът на външните работи на Холандия повдигна този въпрос. Мисля, че вие можете да поставите началото на този процес на реформиране, който е от изключително голямо значение. Сирия е най-добрият пример за пълния застой на ниво съвет за сигурност, за мащабната криза, която причинява този застой. Второ, Напълно съм съгласна с вас за това, че трябва да работим с Африка за борба срещу незаконното изтичане на средства, което проистича от корупцията. Всъщност тези средства се насочват към Европа, към европейските банки. Това бе въпрос, който засегнахме и в доклада си за корупцията миналата година. Да се надяваме, че ООН е ще започне да играе активна роля. Въпроси като LuxLeaks се отнасят не само до Люксембург. Ако ООН поеме активна роля, ще можем да работим и ние, ще можем да работим съвместно с колегите си от Африка и развиващите се страни там. Трети въпрос. Признахте провала на ООН в Шри-Ланка. Мисля, че трябва да поговорим и за Либия. Огромна е отговорността, която носи Европейския съюз по отношение на тази държава. На също толкова голяма отговорност се пада и на ООН, тъй като ООН не осъзна тогава, че международната общност трябва да отдели особено внимание на структурите за сигурност. Тогава в Либия нямаше реално действаща армия, нямаше действаща полиция. трябва да обсъдим този въпрос по отношение на други държави, които получават от Европейския съюз и от ООН помощ в немалък размер. Мога да ви дам за пример столицата на Африканския съюз – Етиопия. Трябва да преосмислим подхода си към помощта за тази държава, за да можем да подходим и по-сериозно към превенцията. Благодаря, госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Господин Елиасон, благодаря за вдъхновяващото ви изложение. Ентусиазмът ви е нещо, от което наистина се нуждаем по пътя към един по-добър свят. Знам, че сте изиграл решаваща роля при насърчаването на върховенството на закона при разработването на целите за устойчиво развитие. Как върви работата по тези цели? И какви добри примери можете да дадете за върховенството на закона, както и какви лоши примери можете да цитирате. Липсва върховенство на закона според мен, тъй като до голяма степен на места липсват отчетност и прозрачност. Как можем в рамките на бъдещите цели за устойчиво развитие да отстояваме върховенството на закон. Господин Стир. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Елиасон за много съдържателното изложение. В рамките на целите за устойчиво развитие се предвижда и развитието на приобщаващи институции. Би ни се искало рамката, която предстои да бъде приета, да е всеобща, т.е. да е приложима не само към развиващите се страни, но и към всички държави членки на ООН. Във връзка с това, според мен, има някои предизвикателства, някои много значими членове на ООН, се развиват стремително в економическо отношение, но правят крачка назад на ниво добри, устойчиви институции. Как можем да се справим с това предизвикателство в рамките на ООН? Задавам ви този въпрос като на човек с опит. Господин Панцери, благодаря. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Ще ви задам два общи въпроса. Първо, политическите, геополитическите промени се отразиха върху економиката, върху социалната сфера, върху правата на човека на национално и регионално равнище. Много от проблемите, пред които сме изправени, са свързани с факта, че се срина стария трет до 89-та година светът бе разделен на две части. Съединените щати тогава бдяха над демокрацията. Те вече не играят тази роля. Към момента нямаме нови ориентири. И като че ли нито Европейският съюз, нито ООН не правят нещо за справянето с проблема. Не можем да работим само на национално и регионално равнище, ако искаме да установим нов световен ред – как можем да установим нови ориентири в световен мащаб? Как можем ние да допринесем за това? Вторият ми въпрос. Поведението на ООН в много отношения е противоречиво. Правата на човека трябва да бъдат обвързани с развитието, но много държави членки на ООН не действат последователно. Жертват правата на човека в името на развитието. Имам предвид държави като Русия и Китай, постоянни членки на съвета за сигурност на ООН. Как можем да се справим с този проблем? Благодаря. Нека и аз се възползвам от възможността да задам един въпрос, който занимава много граждани в моята страна. Положението в Западна Сахара. Как можем да направим така, че там да се проведе референдумът по въпроса за самоопределението? Имам въпрос за превантивните действия. Действията по предотвратяване на конфликтите. Всъщност възнамерявах да ви задам въпрос – затова много се радвам, че засегнахте този проблем в изложението си. Изключително важно е да предприемаме действия преди да се е разразил конфликт. Говорихте за независимия комитет на високо равнище, чиято задача е да работи именно за предотвратяването на конфликти на ранен етап. Упоменахте също така, че нямаме планета Б и тук нещата се свеждат до превенция. В Антарктида като че ли сме свидетели на надпревара за ресурси, която ще се обостри в резултат от измененията в климата. Цинично би било да се стига до положение, при което измененията в климата биха ни потикнали да предизвикаме още по-големи изменения в климата. Има програма за опазване на Антарктида, но няма програма за опазване на ресурсите в Арктика. Какво смятате вие по този въпрос? Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Приветствам с добре дошъл, господин заместник генералния секретар. Една от темите, върху които се спряхте, е финансирането за развитие. Аз съм докладчик по темата финансиране на дейност за развитие след 2015. Опоменахте някои конкретни ангажименти, цитирахте цифри, цитирахте и добри намерения за бъдещето. Какви са добрите, според вас, решения, предложени, които ще бъдат предложени на конференцията в Адиса Беба, която ще се състои през месец юли? Как очаквате Европейският съюз да допринесе за този процес? Какво ви дава основание да смятате, че тази конференция ще бъде успех, що се отнася до развитието? Имам предвид големите донори. Господин Бухнер. Благодаря, господин Елиасон. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни и че ще отговорите на въпросите ни. Нека се върна на 10 годишнината от резолюцията 1325. Както знаете и вие, положението на жените в редица държави драстично се влуши. Нека ви припомня, че ежедневно няколко стотин тамилски жени и момичета в Шри-Ланка биват изнасилвани, най-вече от военните. Нека ви припомня и положението в Египет, където се увеличава броят на актове на насилие спрямо жени, най-вече спрямо жени християнки. Те биват изнасилвани и отвличани, дори убивани, ако не бъде заплатен съответният откуп. Тези жени биват експлуатирани и за трафик на органи. Правителството в Египет явно не предприема нищо, явно си затваря очите пред проблема. Много е трудно за нас да установим всъщност какво се случва в страната. Бихте ли могли да ни съдействате? Председателят, благодаря на всички колеги, благодаря, че спазихте и времевите ограничения. Сега господин Елиасон има достатъчно време за отговори. Uh, able... Благодаря ви. Няма да мога да отговоря на всички изключително важни въпроси, които ми зададохте, за да не разваля вечерята ви тази вечер. Ще се опитам да бъда кратък в отговора си. Ангажиментите на ООН в кризата в Украина не са толкова силни, колкото ни се иска. Същото се отнася до резолюцията на съвета за сигурност във връзка за Сирия. Същото се отнася и за Украина. В Генералната асамблея гласувахме с цел да се запази интегритета на границите. Това се отнасяше за кримската криза. Може би знаете, че посетих Украина в началото на март, в важен етап на кризата преди присъединяването на Крим. Поддържах контакт с лидерите на Руската федерация по въпросите за Украина. Ние желаем да продължим да играем тази важна роля. И ако има възможност, да се свърши добра работа, това се признава от всички. И ние бихме искали да продължим да играем тази роля. Разбира се, междувременно работим по въпросите, свързани с хуманитарната помощ. За съжаление, програмата във връзка с хуманитарната помощ и мониторинга изискват много усилия. Ще продължим да работим по този въпрос и във Виена. Разбира се, има си някои ограничения. Например, действията на съвместнията асамблея и насоките, които се взимат там. Хуманитарната криза заема по-голямата част от дневния ред на ООН и този на държавите членки. Аз високо ценя зададените ми въпроси и се надявам, че ще успеете да изпратите послание на солидарност към избирателите ви в вашите избирателни региони. Доста страдания има по света. Миналата година бях в Ливан и трябваше да се спрат доставките на програмата за подпомагане. спряхме доставките на храна Това само показва колко сме уязвими. Веднъж, когато бях предшественик на Валери Еймъс, си спомням, че трябваше да въжим около 70% от исканията за средства, а сега сме на 30-40%, понякога 50%. Ако успеем да удовлетворим 50% от нуждите, смятаме, че сме постигнали успех не може да говорим само за Сирия. Трябва да вземем предвид и съседните държави. И тогава вече финансовата сума се увеличава към 7 милиарда. Това е много. Трябва да мобилизираме съответните ресурси, но и да успеем да се справим с причините за тази криза. Не трябва а, да а, се оставяме на безнадежната хуманитарна помощ, защото става въпрос за животи. В Дарфур имахме операция, която струваше милиарди. И това беше операция, за да поддържаме хората живи. Но тези хора трябва да имат възможност да се върнат по домовете си, да продължат живота си. Трябва да има връзка между управлението при хуманитарни кризи и развитието. Вашите данакоплаци много трудно ще продължават да плащат тези суми, които се изискват. Благодаря на всички за гласуваната подкрепа във връзка с изграждането на добри институции. За мен това е от изключително значение. Трябва да се види връзката между добрите институции и стабилността. Ви обърнахте внимание на факта, че държави с слаби институции или отсъстващи такива ще бъдат слаби държави. Те могат да се провелят като такива. Но ако се провалите, това означава, че вие сте и опасна държава, защото вие представлявате опасност за разгарянето на граждански войни. И това допринася за регионалната криза. Най-доброто, което може да направи една държава в днешно време е да се грижи добре за гражданите си, да ги приобщава, да изгради институции, които гарантират достоен живот. Това не е добро само за вашия народ. В днешния свят това е добре и за световния мир. Нека да погледнем проблема и е от другата страна. Не казвам, че трябва да има само международни решения във връзка с климата, с миграцията и така нататък. Добрите международни решения в днешния свят се взимат в интерес на държавите. Това са добри решения на национално равнище. Решения, които се отнасят до ежедневния ни живот. Това е в национален и международен интерес. Представлявате ли си колко работа ще имаме, ако всички парламенти в този свят и хората по света кажат, ние се нуждаем от международно решение на проблема. Трябва да се тегли чертата между национално и международно. Това трябва да направим на първо време. Да се направи това разграничение. Престъпленията по интернет. Е, аз не разполагам с достатъчна информация, за да ви отговоря, но предполагам, че тук имаме класическата дилема, свързана с свободата на словото. Спазването на културната идентичност и неподхранването на екстремизма. Не мога да навляза в по-големи подробности. Трябваше да се подготвя по-добре по а, този въпрос. Същото се отнася и за Венецуела. Не следя подробно случващото се там. Знаете, че а, те са член на ООН. И имаме представител на латинските държави, но не съм добре запознат с случващото се в Венецуела. Разбира се, ние не се притесняваме да говорим за нарушаването на човешките права. Това се случва все по-често и по-често. Новия върховен комисар по човешките права в Женева е много ясен в своите изявления. Затова се надяваме, че съвета за човешките права ще играе все по-важна роля – Спомням си как в началото е, САЩ не желаяха е, да се включат, но след работата на специалните докладчици, специалните процедури и така нататък, в крайна сметка и е, САЩ поеха ангажимент. Надявам се, че ще продължат да го правят. По резолюцията 1325. Моля ви, не казвайте на жена ми, че съм забравил да говоря за тази резолюция, защото тя е много важна за нас. Трябва да работим за овластяването на жените изпазването на техните права. Ще се направи нов преглед не само на мирните операции, нещо, което ще се случи в началото на лятото, но и възнамеряваме да направим преглед на резолюцията 1325. Смятаме, че има известен напредък, но той не е достатъчен. Аз съм бил медиатор в 6 световни конфликта и никога не съм виждал жена на среща си. Винаги обаче имал жени в моята делегация – в Дарфур отидохме с 25 жени наблюдатели на преговорите. Те трябваше, разбира се, да заплатят цената, когато се върнаха обратно. Много работа ни очаква в това отношение. И тук не става въпрос за участието в мирния процес и за поддържането му. Става въпрос и за насилието, организираното и системно насилие срещу жени. Това е военен метод, военен способ. И във връзка и с последния въпрос, като че ли има съравнование между варварщините, които могат да се извършат в това отношение, между екстремните групировки. И смятам, че не трябва да забравяме, че това се прави умишлено, за да сява страх – тези групировки искат да ни е страх. Искат да се оглеждаме около нас и да подозираме всички, които ни заобикалят. Това е тяхното намерение. Те възнамеряват да намалят и ценностите и красотата на нашите демократични системи. Те искат да ни накарат да реагираме по начин, който не характеризира нашите общества. Затова трябва да внимаваме, защото по този начин ни провокират. Реформата в съвета за сигурност. Тук настъпихте една чувствителна тема. За, като член на секретарята ми е трудно а, да давам мнение за реформите. Мога да го направя като външен министр на Швеция, но не и като заместник генерален секретар на ОНЕ. Ще кажа само, че реформата е необходима. Съвета за сигурност се нуждае от тази реформа с оглед на легитимността на своя председател. Съвета трябва да се реформира, за да може в по-добра степен да отразява днешния свят. Мисля, че всички сме наясно с това. И на следващо място. Съвета за сигурност много повече, отколкото по време на студената война, която надявам се няма да се върне, трябва да играе ролята на преговарящ. Е, има, получихме правото да налагаме вето. Пет нации имат право да наложат вето. И това е подарък, дар от държавите членки, защото по този начин се дава възможност да се стигне до единно решение. Използването на ветото на практика би означавало провал, защото това означава, че не се е стигнало до приемането на дадена резолюция. Затова смятам, че съвета за сигурност трябва да излезе от синдрома на студената война и да започне да приема налагането на вето като нещо нормално. Това не трябва да се случва. Ние трябва да намерим съответната формула, която да ни позволи да водим преговори без да се отказваме. И ако позволите да се пошегувам, ще кажа, че примера на католическата църква при избора на папата съвсем не е лош. Да се заключат кардиналите в Сиксинската капела и да се чака да излезе дима. Мисля, че това е интересен метод на работа, но няма да задълбавам повече. illicit flows of financing. Thank you very much. I just е, Незаконния финансов поток. Да. Благодаря ви за подкрепата, която ни оказахте. Е, срамно е, че 50 е, милиарда долара изтичат от Африка ежегодно. Либия също е в изключително деликатно положение. Може би трябваше да вземем превентивни мерки случващото се там може да се влуши. Искрено се надяваме, че ще успеем да привлечем на наша страна все повече политически отговорни лица. Доста крайни групировки действат и понякога е невъзможно да се стигне до тях. Надявам се, че Европейския съюз ще продължи да изпълнява ролята си на защитник. Ние бихме искали да продължаваме да разчитаме на гласа на Европейския съюз. През 2005 година в Генералната асамблея приехме резолюция в това отношение и това много помогна а, на моята работа, както упоменах в уводните си думи. Мисля, че говорех за институциите, а за правовата държава. Това е много аспектен въпрос. На 25 септември 2012 година имаше среща на високо равнище с 44 държавни правителствени ръководители. Тогава правовата държава бе установена като изключително важен принцип в дневния ред за развитие. Това се отнася също и за човешките права. Та въпросният документ смятам, трябва да бъде цитиран все по-често. Там се включва всичко. Борбата с корупцията, правата на жените, правата на децата, добрите правни системи. Още нещо, което е изненадващо. Хиляди хора по този свят не могат да докажат, че съществуват. Това означава, че те не могат да упражнят правото си на глас, не могат да се регистрират, просто няма так за раждане. Те не съществуват тези хора. И това всичко е свързано с правовата държава. Затова не трябва да се гледа на въпроса като на разделение на а, северната част на света и южната. Необходимо е да има някаква последователност в усилията правовата държава, институциите са от ключово значение, както и вие казахте във вашето изявление. Правовата държава е цел. Тя е едно измерение на борбата ни. Да не забравяме, че въпросът за правата на човека е неизбежен. В днешно време човешките права са свързани с економическите. Когато държави в Африка или в Латинска Америка смятат, че това е просто гражданско или политическо право, те не трябва да забравят, че при създаването на тези права имаше и социални и економически права. Затова трябва да се борим тези права да бъдат общи, всеобщи, а да няма такива различия между северното и южното полукълбо. Нека да не забравяме, че човешките права са универсални. Повдигнахте важен въпрос за регионалното равнище и световното. Смятам, че трябва да се приема отговорност на всички равнища. Много от държавите, които са проблемни днес, всъщност не са достатъчно приобщаващи. За това са важни и правата на младсинствата. А всичко това се определя на национално равнище. би могло да бъде и на регионално, и на европейско, както вие го правите тук. Но може да бъде и на световно. Всички тези принципи трябва да се прилагат на световно равнище, национално, регионално и местно. Ако искаме да живеем в по-добър свят – тогава трябва да разберем, че носим отговорност на всички равнища. Не може на ООН да се гледа като на ръководител на света. Бих казал, че ООН играе водеща роля. Играе водеща роля, ако това се изисква от държавите участнички. ООН може да служи за катализатор на действията на другите – не се нуждаем само от Световната банка, нуждаем се от регионалните, от международните институции, от частния сектор. Всички трябва да се мобилизират. Това е в отговор на въпроса за финансирането. Така че всеки трябва да играе своята роля. Ами, аз съм бил е, професор, така че е, не следвам винаги правилата. Мисля, че в общи линии отговорих на въпросите. И бих могъл да спра до тук. Okay, thank you very much. Sorry, but, um... Но, но благодаря. Съжалявам, но заради преводачите се налага да приключим на време. Вече от доста време работят на това заседание. Вече дадохте отговори на голяма част от въпросите. Трудно е да се направят някакви общи изводи, но остана впечатлението, че Започваме 2015 година и не останах впечатлението, че започнахме по много добър начин. Започваме с теоретичните атаки в Париж, продължава влушаването на ситуацията в Сирия, кризата в Ирак, в Близкия изток, в части на Африка, Южен Судан, липсата на средства за развитие, всички тези предизвикателства, които споменахте. Но вие успяхте да ни предадете усещането за личния ангажимент, който сте поели за постигане, за подоляване на тези предизвикателства и връзката с човешкото достоинство и правата на човека. И те са много важни, защото много често говорим за процеси и за резолюции, но в крайна сметка те не са само цел. Не е въпросът да постигнем тази или тази цел. Най-важни са елементарните неща, постигането на онова, което ще направи живота на хората достоен и по-добър. И мисля, че много добре ни представихте именно този стремеж. И аз се радвам, че именно вие представлявате ООН от името на Комисията за външни работи, Комисията на развитие. Много ви благодаря за, днес, за присъствието днес тук и мога да ви уверя, че с удоволствие отново ще ви посрещнем и с а, нетърпение очакваме съвместната ни работа с Барбара и другите колеги от ОНЕС, които действително работим в отлично сътрудничество. Благодаря ви. Bueno, para cerrar, quiero anunciar que tenemos una... Вместо заключение, ще ви кажа само, че ще има извънредно заседание на Комисията по външни работи на 9 февруари в Страсбург. След това на 23 февруари ще имаме обичайно заседание. И пак повтарям извънредно заседание на 9 февруари.